Освен това, съществува опасност и за нови беженски вълни, дори арабските държави да, да тръгнат по демократичен път. Затова трябва да се подготвим за проблемите, които ни очакват. Благодаря. С това приключват изказванията от политическите групи. Е, прекъсвам за кратко дебата, за да приветствам делегация от Камерата на представителите на Бразилия, оглавявана от господин Карлос Албелто Лерейра, председател на Комисията за външна политика и национална отбрана. Заемат места бразилските депутати е, в официалната галерия. Те присъстват тук на първото междупарламентарно заседание или среща между Европейския парламент и Бразилия. Свидетелство е това за редовния структурен диалог между членове на Европейския парламент. Председателят прекъсва, за да поиска развяваните срещу бразилската делегация транспаранти да бъдат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 Um, да, извинявам се за това прекъсване. Е, както казах, делегацията ще присъства на първата е, интерпарламентарна среща. Да, господин е, Брок, възможно ли е да се установи дали членове на нашия парламент са отговорни за току-що случилия се инцидент горе? Аз, казва председателят, предполагам, наистина бихме могли да установим кой отговаря за е, влизането на тези лица в сградата. Това е много полезно е, на вниманието на председателството на парламент. И така, ще продължа. Значи на лице е структуриран диалог между е, евродепутатите и представителите, депутатите на, на бразилския парламент, съгласно стратегическото партньорство на, лице е едно средище за разискване на бъдещите, бъдещето и преход, преговорите, извинете, за сключване на а, споразумение между Меркосур и ЕС. Това беше съобщението. Благодаря, господин Касолиди.